So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, добре дошли на следобедното ни заседание. Сред нас днес са и представители на комисията ФАМ за правата на жените, госпожа Естрела, разбира се, председателката и Искам да благодаря на госпожа Регнер, която председателства първото заседание днес. Аз поемам втората част от днешната работа и без да се бавя, пристъпвам към дневния ред и поздравявам сред нас най-сърдечно госпожа Вивиан Рединг, комисар, заместник-председател на комисията. Няма да губя време, направо и давам думата. Благодаря, господин председател. Добре дошли на всички вас. Ако сте съгласни, бих искала да ви разкажа за това какво, докъде сме стигнали и на къде се движим. Ако погледнем 2011 година, приехме регламента за наследството, което е, който се опитва да отрази трудните ситуации за някои семейства и да им предложи гражданска, е, да им предложи защита. Освен това имаме и за, е, заповедта за защита на жертвите. Това означава, че това е важна част от пакета за жертвите тук говорим за връзка с директивата за правата на жертвите. В контекста също така е включен и е, законодателен текст за борба срещу насилието срещу жени. Това е цял пакет. Естествено, ние имаме предвид опазването на правата не само на жените, но и на мъжете, и на уязвимите групи, и на децата. Какво ни остава? Трябва да подкрепим економиката, за да се възвърне растежа и вие знаете, че инвеститорите имат нужда от предвидимост и правна сигурност. За това ние развихме, развихме справедливост за растеж. Това е глава от законодателния акт, който има целта да поощри трансграничните дейности и инвестиции. Имаме конкретен пример, Брюксел 1, който бе прият на базата на доклада Цвивка през декември 2012 година. Той премахва междинните процедури за признаване на правоприлагане в други държави член, членки което намалява разходите при трансгранични процеси. На следващо място е, е заповедта за запор на имущество. Тя беше представена през юли 2011 година. Тук става дума за възстановяване на дълг от 60 милиона евро на година. Е, бизнесът смята, че е много трудно, когато става дума за загуби в чужбина. Тук се водеха преговорите, доста напреднаха и трябва да достигнем правилни, правилния балан, баланс между интересите на кредиторите и на длъжниците. И на следващо място законодателството свързано с несъстоятелността. 50% от предприятията не могат да просъществуват първите 5 години. Тоест, 200 000 е, компании банкротират всяка година и 1,7 милиона, милиона работни места се закриват. Ние искаме да укрепим предприемаческия дух, да го поощрим и за това предлагаме това законодателство. Той е в общия контекст на резолюцията на парламента, представена от господин Лене за един нов подход към несъстоятелността. Искаме жизнен бизнес, особено малките и средни предприятия трябва да са жизнени. Искаме да дадем на тях и на жените втори шанс. Надяваме се предложението да бъде прието. И на следващо място говорим за правото на продажбите. Три четвърти от европейските компании няма трансгранична дейност и много малко граждани купуват трансгранично. Тоест има огромен е, търговски потенциал за услуги и продажби. Ние очакваме парламента да реагира на това предложение. Това би било в интерес на потребителите. Това предложение ще им даде възможност да преследват по-низката цена отвъд граница. Но защитата на потребителите в това предложение се оказва даже още по-заострена спрямо на националното законодателство и общностното законодателството. И на последно място това е нещо, което, по което бе взе решение днес от комисията, а именно опростяване на административните формалности за някои публични документи. 1,4 милиона документа на година се обменят между държавите членки и някои от вас може би имат непосредствен опит от това какви различни уникални печати, подписи и официални преводи са необходими. Всичко това коства ресурси, пари и време на гражданите и възпрепятства мобилността на гражданите. Така че с това предложение ние намаляваме бюрокрацията в държавите членки, спестяваме пари и време за хората. За първи път ние използваме член 21.2, от договора за Европейския съюз, член свързан с мобилността. Тук става дума за осиновяване, за правен статус, представяне на компании, интелектуална собственост, свидетелство за съдимост. Всички тези услуги няма вече да костват толкова много пари и време. И то от днешна дата. Искам да кажа няколко думи и за индикаторите по отношение на правната законодателна дейност. Ние подкрепяме структурните реформи в някои държави членки и какво видяхме? Видяхме, че има взаимовръзка между гражданското и търговско правосъдие. те не функционират винаги добре. има недоверие от страна на инвеститорите. ако вие сте бизнесмен и вие знаете, че ще ви трябва 4-5 години преди да стигнете в някакъв спор до съда, може би ще решите да не инвестирате в тази страна, където правната система има такива трудности. Така че много е важно да се поощри, да се укрепи взаимното доверие в правните инструменти, на държавите членки. И това е добро за гражданите, за съдиите, за бизнеса. Всички тези страни очакват взаимно признание и доверие на съдебните решения. А, за това се отнася не само за програмните страни, а и за всички страни, в които се прилага този европейски семестър. Това е стимул за държавите членки да реформират своите съдебни системи, то главно в областта на гражданския и търговски процес. Сега не става дума тук за модно шоу, не става дума за класифициране на националните съдебни системи, кои са добри и кои са лоши. Става дума за това, че правните, съдебните традиции са много различни. Искаме да накараме държавите членки да разберат къде се намираме в момента и да видят дали не могат да подобрят, да оптимизират своите системи, да, така че те да станат по-независимо ми и по-добре функциониращи. Искам да се обърна към парламента за опосредстване на един отворен диалог – за това как да подобрим съдебните системи в държавите членки. Зная, че днес имаме гости от Комисията по правата на жените. Пред тях особено искам да подчертая важността на директивата за равнопоставеността на половете. Има, тя има връзка с бизнеса. За какво става дума тук? Тук става дума за конкурентоспособност, за поощряване на таланта. Естествено, има много талантливи жени, способни жени, които могат да заемат високопоставени длъжности. И въпреки, че ние се застъпваме за това, все пак има пет пъти повече мъже на ръководни длъжности от жени. Т.е. реалността изглежда доста различна. 60% от завършващи университетите са жени. Явно някъде в процеса на професионалната кариера талантите се губят. Нашето предложение е прагматично и гъвкаво. Обръщаме се към държавите членки и предлагаме сътрудничество с определени фирми. Имаме списък и предлагаме процедури, основани на обективни критерии. Сигурни сме, че в крайна сметка, благодарение на процеса на избор, ще спечелят жените. Няма жена, да получи ръководна трудност просто защото е жена, но не би трябвало и жена, на, една жена да й бъде отказана ръководна длъжност просто защото е жена. Това също не бива да се случва. 40% от местата на ръководна от 40% от ръководните длъжности са именно заети от жени. И докато говорим по тези въпроси, трябва да отбележа, че имаме напредък и по отношение на заплащането на мъжете и жените. Комисията се отнася много сериозно към задължението си за контрол на правилното правоприлагане на разпоредбите за равно разп... заплащане на мъжете и жените. Ние ще излезем с доклад в края на, на годината за прилагането именно на тези разпоредби и на съответната директива. Но въпреки напредъка, който отбелязваме, въпреки постепенната промяна на менталитета в областта, все пак има какво още да се направи и аз съм убедена, че с, с, с подкрепата на парламента ще продължим стъпка по стъпка в тази посока. Има и още една тема, по която искам да говоря пред вас. Мисля, че комисията и парламента заедно трябва да помислят за нова визия за е, съдебна политика в Европейския съюз. Е, това би било едно хубаво наследство за следващия парламент. Трябва да има един, един солиден документ, който да послужи за изходна точка – на следващия парламент. И така през ноември ще организираме конференция на високо равнище. На нея ще бъдат поканени високопоставени магистрати, съдии и представители на юридическите професии. И всички са интересовани лица на тази конференция ще се помъчим да помислим по тази тема. През последните години ние поставихме основите на континента, на правосъдието. Нашата цел е следващите, парламе... следващите поколения парламентаристи да стъпят на здрава основа и да могат да черпят от опита на днешните депутати. И така, на основата на тези идеи, мисля в този документ да залегнат основните приоритети за съдебната власт и за съдебната област. Ще отразим всички дискусии по отношение на съответните политики. И в заключение искам да се спра на обучението на юристите и евентуалните пътищи инициативи. Ако нямаме хора, които правилно да прилагат законите, законите няма да функционират. Без една добра система и добро разбиране между съдии, магистрати, европейското пространство на справедливост ще си остане само на хартия. Затова аз благодаря за вашата подкрепа която винаги сте оказвали, когато се е ставало дума за обучение на съдии. Пилотните проекти, обученията са нещо, което е според мен е абсолютно необходимо за съдиите, които практикуват днес, но също така и за образованието на правистите. Те са добре информирани, естествено, за своите национални системи, но важно е да знаят какво се случва и на европейско равнище. И така, искам да говоря за публичните консултации и дискусии с държавите членки по отношение на исковете. В този контекст трябва да кажа, че работя по директива за туризма и работя по проект препоръки за колективните искове. Благодаря на госпожа Рединг. Госпожо комисар, вие сте сред онези членове на комисията, които когато обещават, изпълняват. Поне моят опит така показва. Защото като погледна списъка на нещата обещани от комисията, констатирам, че в ресора на госпожа Рединг всичко е изпълнено. Позволете ми да констатирам това сега в края на мандата на комисията. По време на публичното изслушване, което направихме в началото на вашия мандат, поставихме някои искания към вас. Те също са изпълнени. Доколкото вие можете, останалото, разбира се, е работа на законодателя. Така че Колкото до мен, наистина много съм доволен от нашето сътрудничество. Сега имаме дълъг списък от заявки за вземане на думата. Първо госпожа Естрела, заместник председател на Комисията за права на жените и равенство на половете. Данка, президент. Muito obrigada por, em nome da Comissão dos Direitos da Mulher Много благодаря. И аз искам да отправя благодарност от името на комисията за защита на правата на жените от името на председателя, който не може да присъства днес, за съжаление. Благодарим за поканата. Благодарим за предвиденият да се проведе днес разговор обсъждане с госпожа комисаря, за чието присъствие също съм признателна. Важно е да работим заедно и да оценяваме заедно постигнатото. Предприятите инициативи са многобройни и много от тях целят именно да повишат броя на жените представени в управителните комите... съвети на дружествата. Днес наистина политическата власт вече е по-лесно достъпна за жените Економическата власт обаче, за съжаление, не споделя същата участ. Както вие казахте, има жени, които могат да изпълняват добре и политически, и економически функции в нашето общество. Така че приветстваме инициативата и поздравяваме госпожа комисаря с, тази, с това, че е подела тази идея. Има много записани, така че аз ще приключа до тук, за да мога да дам думата и на другите колеги да се произнесат и да зададат въпроси. Благодаря. Надяваме се, че и представителите на комисията ФАМ ще имат възможност да се изкажат. Колегата Берлингуер. Благодаря. Присъединявам се към казаното от нашия председател. Искам също като него да благодаря на заместник-председателя на комисията, госпожа Вивиан Рединг. Щастлив съм, че поставените в началото на този мандат цели са постигнати Внесени са редица законодателни предложения, по някои от които работата е твърде напреднала. Така че никой не може да твърди, че Европейският съюз е скръстил ръце по отношение на правосъдието и вътрешните работи. Ще бъда много кратък. Първо Искам да спомена инициативата резултати на Европейския съюз в областта на правосъдието и EU Justice Scoreboard. Искам да споделя нещо, което не веднъж съм изтъквал – но рядко съм имал възможност, разбира се, да се обръщам пряко към госпожа Рединг, за това си позволявам да повторя. Да повторя. Европейският съюз върви по пътя на интеграцията, но понякога той е мъчителен, а интеграцията в Европа е наше неотменимо задължение, ако искаме да излезем от тази криза прилагането на инструментите за хармонизиране и сближаване на законодателните разпозер, разпоредби във всички области на правото, както вие самата казахте, е лостът за постигането на пълна интеграция, за стимулирането на економиките и на европейското гражданство защото днес кризата не се свежда само до економиката и финансите. Тя се отнася и до участието, ангажимента на гражданите за Европа. Важно е те да се почувстват като европейски граждани. В това отношение сме на кръстопът. Във връзка с това ще кажа, че дейността, която се извършва в Европа, включва приемането на цял списък от правни и законодателни актове в различните браншове и области, което е много добре. Госпожа комисарят, например, спомена регламента за наследствата, който е много важен и засяга всеки един гражданин. Днес ще говорим за продажби не можем да си представим гражданина да не извършва покупки, може да не прави електронни транзакции или нещо друго, но да отидеш и да пазаруваш, това си е транзакция, която извършваш всеки Божи ден. Така че не, независимо от рекламата, която правим за европейското гражданство, трябва да накараме гражданите в ежедневието си да се почувстват европейци включително и чрез законодателните норми. Искам да кажа, че произвеждаме купища норми, но как се отразяват те на ежедневието на гражданите? Имам предвид някои нови правни институти. А това, което трябва да се прави е да се намират решения, те да се обличат, тези решения да се обличат в правни норми. Тогава гражданите ще почувстват, че им се улеснява ежедневието докато сме с впечатлението, че не е точно така. Съветът някакси егоистично иска да запази своите правомощия. Произвеждаме законодателни норми, а нищо конкретно от тях не произлиза. Още веднъж за инициативата за европейските резултати в областта на правосъдието. Кое е важно? Важно е оперативно позитивния аспект, прилагането. Имаме Стокхолмско споразумение, но трябва да изпълним нормите, разпоредбите с истински живот. И така следва моят въпрос. Държим в ръцете си сериозен кос. Това е структурирания диалог, който наистина претворяваме в действителност. Постоянно има диалог между парламента и комисията. Това е нещо, което се прави на практика и е не по-малко важно от всичко останало. Но има още какво да се желая, тъй като трябва да тръгнем по нов политически път произвеждането на правни норми трябва да остане на второ място. Прилагането им трябва да отиде на първо място. А, не можем да седим на бюра и да сравняваме резултати. Трябва да допринесем за практиката, за правната култура, за обучението, както и вие, госпожо Редин, казахте. Ние като парламент оказахме своя принос, приехме определени актове, подеха се пилотни проекти, но трябва да работим енергично, защото националните съдийски школи, така да се каже, трябва в един момент да се слеят и да заработят единно. Смятам, че по-смело трябва да подходим към някои норми, които са устарели. Например, вътрешния пазар. Казах колко са важни покупко-продажбите. А, защо сме, продължаваме да сме толкова дребнави? Защо продължаваме да дърпаме всеки чергата към себе си? Защо не искаме да спазваме общи кармонизирани норми, било то и факултативни, а не а, и императивни. Мисля, че липсата им е една от причините за кризата в Европа. И последна бележка. Сега отворихме нова глава заедно с комисията. Европейското административно право, това не е специалитет, разбира се, на комисаря Рейдинг, но все пак да кажа, комисията май не беше особено ентусиазирана от това, че бихме желали да приемем разпоредби за начина на работа на европейската администрация. Като че ли не намираме особен положителен отклик, а именно тази дейност трябва да се изпълни с нов живот, защото е много важно какви са правата на, пра... на гражданите се по отношение на Европейската комисия. Благодаря председателят госпожа Лихтенберг. Благодаря, госпожо комисар. Бих искала да ви кажа, че вие сте една от светлинките в комисията и ви благодаря за интензивната работа по най-различни досиета. Аз също, както колегата Берлингер, съм загрижен за правоприлагането, защото това е проблем именно за областите, в които работим. Държавите членки са много резервирани по отношение на намеса в техните съдебни системи и те се опитват да предотвратят такива интервенции. Въпреки, че знаем, че при увеличаващата самобилност в Европа, е, при, на този фон ние знаем, че трябва да създаваме ново законодателство. Аз много се занимавам с общностно право и зная каква е ситуацията. Така че въпросът ми е, как виждате вие в момента ситуацията в съвета? Е, там се приема главно вторично законодателство, а всичко, което би било полезно, истински полезно за гражданите, всичко това се спира. И още два въпроса по същество. За трансграничните осиновявания, ако бихте могли да ни кажете какво е състоянието на нещата в момента и на второ място, вие говорихте за колективните искове, а ако може да обясните в каква посока се движи целият процес за колективните искове, би било, бих била много благодарна. Мисля, че това е много важен елемент за бъдещото развитие на правото в Европа. Председателят благодаря госпожа Морбай. Thank you very much. Uh, много благодаря. Ето тук новата брошура за таблицата показатели за резултатността на Европейската съдебна система. Нека да припомня каква бе целта, установена при създаването на тази таблица, а именно през 2013 година да сме по-добри правораздатели чрез прилагане на механизми за сравняване, за съпоставяне. И това е музика за моите унгарски уши, защото именно това искаме да чуем. Да знаем, че има обективни, надеждни, съпоставими данни, които позволяват съпоставимост между всички държави членки на Европейския съюз. Следва да кажа, че по силата на върховенството на закона, по силата на този постулат, трябва да изнамерим такива обективни стандарти, които да позволяват да измерваме ефикасността на съдебната система. Разбира се, всички имат. Никой не е перфектен и някои съдебни системи заслужават да бъдат критикувани и дори наказани от висшестоящата инстанция, ако не отговарят на тези стандарти. Госпожа Рединг знае добре това. Но нашият унгарски случай съвсем не е такъв. Не бива да бъде наказана страната по силата на този член 7 точка 2 заради неправомерно действие на нашата правосъдна система. Така че искам да попитам до каква степен всъщност тези стандарти, които е, така възхваляваме тук, до каква степен са наистина обективни и до каква степен според тези стандарти Унгария се брои за изключение. Благодаря. Благодаря, Тадеуш Дзвевка. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Рединг за презентацията, която както винаги беше отлична. Вие идвате тук, за да си говорим не за мечти, а за това как мечтите се осъществяват стъпка по стъпка. Мисля, че е добре да се каже, че ефективността на госпожа Рединг е, има връзка с огромния и опит, което показва, че натрупаният опит дългогодишен в институциите може да се използва по полезен начин. Благодаря за документа, за сравнението на резултатите в правосъдието, но искам да попитам за нещо друго за инициативния доклад, който се готви в нашата комисия по този въпрос. Нашата комисия е водеща по този доклад. И това е редно, защото става въпрос за търговско и гражданско право. Знам, че има и други комисии, които се интересуват от тези въпроси. Но сега резултатите, които прегледах набързо, не можах, разбира се, да, да се задълбоча в подробности, но виждаме колко е важно да има съпоставимост, ако ще говорим за единен вътрешен пазар и за стабилна европейска правосъдна система. Изключително важен елемент в това отношение е доверието. Доверието в изградената система. Това е важното за нас. Действителността обаче показва, че са ограничени възможностите ни за изграждане на... Там, където са ограничени възможностите ни за изграждане на добри системи, доверието намалява. Говоря за правосъдие. Така че не винаги нещата вървят така добре, както ние бихме желали. Така че, госпожо Рейдинг, имате пълната ни подкрепа за всичките си усилия за въвеждане на механизъм, като, например, съвместно обучение за съдии или въвеждане на институция, която да възпивтава в така наречената европейска правна култура която разработва общи концепции в тази област. И сега моят въпрос. Той е свързан с много важен документ за изграждане на доверие и сигурност. Имам предвид директивата за борбата с злоупотребите в ущърп на Европейския съюз. Беше прият документ от водещата комисия, но всъщност въпросът е правното основание. Може би друго правно основание би ускорило нещата, защото финансовите злоупотреби са изключително важни и попадат в ресора на наказателното правосъдие. Искам да чуя какъв е вашият подход. Председателят, благодаря следващия оратор. Благодаря. Аз също искам да благодаря на госпожа комисаря за това, че е днес тук при нас. Съвсем кратък въпрос имам. Хубаво е, че искате да поставите основите за парламентарната работа и за след 2014 година, както вие формулирахте, да създадете пространството за, на съдебната система в Европа. Ние в Германия и в други е, държави имаме института за болногледача е, на съдебната система. Тоест, това са асистенти на а, съдиите, които поемат до голяма степен важни задачи и по помагат на съдиите да вземат своето реше, своите решения. Не зная дали този институт на асистента, на съдебния, на, на, на, на съдийския асистент се е обсъждал и дали не е една разумна идея да се създаде такъв институт на европейско равнище. Това мисля, че би било едно огромно подобрение на цялата система. Това е поне един, една изходна точка за вдъхновение. Благодаря, господин Тагани. Президента, io mi scuso con la commissaria perché sono arrivato un po' tardi, avevo un'altra... Искам да помоля за извинение госпожа Рединг, защото закъснях трябваше да дотичам от друго заседание, но това, което чух, беше много интересно. Позволете ми да поразсъждавам на глас. Купава Винаги сме били в добри отношения с госпожа Рединг и тогава, когато ресорът ти беше друг. Днес можем да се възползваме от това, и да водим по-обща дискусия. Да, правосъдието е може би най-деликатният проблем за Европа. Тук играе роля и прочутата италианска чувствителност. Знаем, че е, правосъдието в Италия е изключително важен проблем и отрешаващо значение за демокрацията. Искам да се присъединя към колегата Берлингуер – наистина от месеци, от години вече всъщност се борим срещу економическата криза. Повтаряме, че трябва да се предприемат мерки за економи и въобще говорим за една економическа Европа. Всички се превърнахме, или поне в Италия всички станахме а, економисти, специалисти по економика. Обаче економиката е следствие от политическата стратегия и ако искаме да оздравим економиката, ни трябва единен политически европейски подход, единна Европа. Обръщам се към вас, госпожо комисар. Необходима ни е Европа, в която процъфтява европейското право и се развива господството на економическите въпроси и аспекти може би доведе до това да не се занимаваме в достатъчна степен с правосъдието, с хармонизация на законодателните разпоредби. Необходимо, необходимо ни е законодателство, което да ни обединява. Да обединява и нашите съдии, магистрати, Аз съм бивш член на Върховния съд на Италия и помня, че се провеждаха различни колоквиуми, обучения в опит да се създаде правен ред на европейско ниво. Опит за сближаване. Мисля, че това е пътят и в тази област трябва да предприемем нещо – за да решим и истинските си политически проблеми. Защото ни е необходима единна политика, която да направи институциите по-зрели. А що се отнася до така наречените трансгранични аспекти, които вие засегнахте – те са не по-малко важни. От следващата година ще започне мандата на нов парламент и би било разумно той да се занимае по-задълбочено с тези теми. Необходими са ни наистина институции, които да се погрижат за развитието на европейското право. Председателят, благодаря госпожа Корнелисен. Благодаря, ще бъда кратка или поне ще се опитам. Благодаря ви, госпожо Рединг, за предоставената информация за това какво сте правили през последните години. Имам два въпроса. Единият е свързан с разликата в заплащането. Имаме вече два доклада и доколкото разбрах, през юни месец ще има нова информация по този въпрос. Така че искам да знам дали се подготвя законодателна дейност по този въпрос. Другият, другият ми въпрос е свързан с директивата за отпуска по майчинство. Знаем, че е стигнал до съвета и се чувстваме малко като в филм за дивия запад. Трите институции стоят на страха нали, една срещу друга с ръка на кобурите и никой нищо не предприема. Ние от страна на парламента заявяваме, че сме готови за компромис, ако съветът би искал да знае какво бихме, за какво бихме били готови да отстъпим преди те да направят своята отстъпка и така нататък. Комисията казва, че не е склонна да излезе с опция, с вариант на отпуска по майчинство, преди да изчерпи всички е, сега предложени альтернативи. И това аз го наричам просто взимане на заложник. Затова нека да сме открити в намеренията си едни спрямо други, за да можем спокойно да обсъдим предложените инициативи. Благодаря. Благодаря, госпожа Томсън. Това е последният оратор. След това госпожа Ре, Ре, Регнер ще има думата. Благодаря за обясненията за това какво се случва в момента. Аз искам да попитам за квотата. Докъде сме стигнали по отношение на съвета? Какво може да направим в парламента, защото ситуацията е блокирана. Аз ще бъда съвсем накратко. Аз си мислех, че госпожа Томсън ще, ще зададе подобен въпрос. Госпожо комисар, Нашата комисия и комисията ФЕМ работят често и добре заедно. Говорихме наскоро за равнопоставеността между половете, но всеки има своето мнение по тази тема, естествено, но хубаво е да не прибързваме да взимаме решение по тази тема. Въпросът е и съвета да ни следва. Сега въпросът ми е до каква степен вие успявате да убедите съвета да следва. Госпожо комисар, имате думата. Госпожо Рейдинг, имаше много въпроси, но се надявам да се справите. Благодаря, господин председател. Аз ще се опитам да отговоря на всички въпроси. Много колеги казаха, че ние наистина сме напреднали много и това е така, защото аз все още си спомням, в тази съща зала имаше едно изслушване, на което започна изграждането на Европа на правосъдието. Тогава за първи път имахме, според Лисабонския договор, правомощията да го сторим. И смятам, че наистина направихме много неща. Аз съм съгласна с това, което каза господин Бедленгер. Като сме заети в законотворчеството и в законоприлагането. А, това е добре, но това не е едно и също. Ние като а, хора, които правят европейска политика, имаме голям, голям проблем. В момента, когато общностите закони са минали през националните парламенти, никой вече не казва, че това са европейски закони. Те стават национални закони. Веднага, щом директивите се приложат в националното законодателство. И това е проблемът с видимо, видимостта. Защото всички вие инвестирате много работа тук, а в последствие видимостта на вашата работа пред гражданите не е гарантирана, защото много често, тя, не, много често не се подчертава, че това е приложение на, на Европейска директива. Именно тази директива е допринесла, допринесла за подобрението на живота на гражданите, независимо за коя област говорим тук. И това е причината, поради която аз систематично, винаги когато е било възможно, винаги, когато не се е засягал наказателният процес, винаги съм избирала пътя на регламента. Първо, Регламентът като инструмент. Днес комисията се споразумя за 13-тия регламент, който съм предложила. Аз до момента съм предложила 13 регламента. Тоест, е, този законодателен е, акт няма да мине през националната система, където ще се загуби европейската концепция. Така че аз мисля, че това е хубаво послание за следващия парламент. Следващият парламент трябва да настоява комисията да предлага повече регламенти, а не директиви. Мисля, че това е един от пътищата напред. И има друг проблем. Когато ние говорим за европейско законодателство, ние говорим в момента, когато имаме законодателно предложение от комисията. И след това парламента, в парламента, при, в парламента има конфликт. Никога не се говори, когато нещата вървят гладко и се гласуват и се взимат решения в парламента. С, с, говори се за законодателни тактове, когато има проблем, има сблъсък в пленарна зала. Едва тогава външния свят разбира за законодателната дейност, която се случва тук. Трябва да помислим как да направим видим нашия принос за Европа. Приносът на парламента към европейското законодателство. Този принос трябва да бъде по-видим и по-разбираем за гражданите. Аз благодаря на господин Берлингер за това, което казахте за обучението. То е, то е много важно. В многогодишната финансова рамка аз съм предложила много средства за развиването на това обучение и аз смятам, че в крайна сметка ще има достатъчно финансови източници, за да обезпечим тази мярка. Говорих вече по въпроса, отговорих вече на въпроса на госпожа Лихтенбергер но тя попита и за международните усиновявания. Аз много внимателно съм следила този въпрос и си спомням, че Хакската комисия организира международна конференция в Страсбург в 2009 година, посветена на предизвикателствата на международните осъновявания. Ние, е, е, вие знаете, че това е един законодателен акт, по който трябва единство в е, съвета. Семейното право е предмет на субсидиарността и за това се иска единството. Знаете дефицитите, но единственото нещо, което може аз да направя е да запълня, ако може, пропуските, а именно мобилността в рамките на Европейския съюз, е, мобилността за хора, които са усиновили дете в рамките на международната процедура. Мога да се опитам да намаля финансовите и съдебни последствия, но иначе имаме конвенция, която третира тази материя. Господин председател, би било интересно, ако помислите за посланието към следващия парламент, а именно какво може да направи парламента в случай, когато има нужда от единно взимане на решение в съвета. Понякога може да се предложи усилено сътрудничество, например по отношение на разводите с международен елемент. Това не е перфектна система. Е, ние сме 27, скоро 28 държави членки, но все пак усиленото сътрудничество е альтернатива. Дали за бъдеще това трябва да стане систематичен инструмент, това е въпрос достоен за размисъл. А, ние и двамата сме говорили по този въпрос, но по принцип не мисля, че трябва да има последващи размисления за Стокхолмската програма, последващи мерки. Защото Стокхолмската програма бе проектирана от съвета и в момента, когато нямаше политика по отношение на съдебната система, нямаше компетенции, които се даваха по силата на договорите. А сега тази политика става нормална политика и ние може да създаваме такава политика в рамките на обикно, обикновената законодателна процедура. Нямаме нужда от разрешение от съвета. Така че не се оставяйте да ви се налага програма. Ние, комисията и вие, парламентът, имаме нашите собствени процедури в рамките на обикновената законодателна процедура. И това е моето послание по отношение на Стокхолмската програма. Сега за обещетенията и исковете. Това е много стара история. Има различни позиции, различни становища. Председателят на комисията ме помоли да работя с моят с моя колега Буш и Алмония с колегите Буш и Алмония, за да постигнем споразумение между трите комисара. Това е европейски начин на мислене. Е, ние не копираме американската система, това е ясно, но трите комисаря се споразумяха за това споразумение ще бъде отразено в съобщение на комисията. И тук става дума за обещетенията, за по-добрия достъп до правосъдие. Ще се вземат предвид гаранциите, дадени на всички страни по процеса и ще се третира материята за злоупотребите с процеса. По отношение на индикаторите, показателите по отношение на напредъка на съдебната система. Това е първата стъпка. Тя е интегрирана в европейския семестър. Това не е нещо, това не е общ преглед на съдебните системи. Концентрираме се върху гражданското и търговско право, тъй като има ясно влияние върху економическото развитие на държавите членки. Дискусията е разгорещена навсякъде в Европа, но в крайна сметка тези индикатори са част от системата и това е много добра стъпка. Нещата могат да се формулират по различни начини, може да бъдат, сроковете могат да бъдат по-кратки, някои неща могат да се коригират, но, са, но е хубаво, че тези индикатори са на лице. Вие като комисия може да помислите как да доразвиете тези индикатори в бъдеще. А сега на госпожа Мавой искам да кажа. Авторитетът на Европейския съюз е заложен и е даден от е, договора. И договорът ясно дава възможността на комисията да третира всички държави членки по един и същи начин. Това и правим, когато ние имаме процедура за нарушение от дадена държава членка. Ние трябва да сме много стриктни. Никога и в противен случай с Европейския съд няма да приеме тази процедура. Така че ние много внимаваме. Може да сте абсолютно убедени, че това, което излиза от комисията е било проверено от правната служба и е структурирано така, че ние очакваме победа в съда. Господин Цвиевка, благодаря ви, че искате да представите своя инициатива по отношение на индикаторите за съдебната система. Мисля, че това е много похвално, тъй като това е първа стъпка, първа от многото стъпки, които ще бъдат предприяти в бъдеще. Това е експеримент и може да се види на базата на данните, които се надяваме да получим от държавите членки, дали това е бил добър експеримент. Ще вземем предвид и мненията на експертите, експертите от съвета на Европа. Но така или иначе, този инструмент, целта му е да опосредства бъдещи съдебни реформи. Така че ако вие искате да допринесете за усъвършенстването на този инструмент за свой доклад, това би било само много похвално. Това ще е много полезно. Правното основание за борбата с измамите. Вие знаете, че комисията направи предложение за директивата за укрепване на, финансовите, на финансови, за опазване на финансовите интереси на Европейския съюз. Необходима ни е дефиниция на измама. Какво е наказуемо деяние и поведение? член от 3 до 5 от договора се занимават с защитата на финансовия интерес и, финан... и бюджета на Европейския съюз и това се отнася до всички държави членки. Резерви не са предвидени. Специално по този въпрос. Така че правното основание би било именно това. Но зная, че не всички са съгласни. Аз съм направила своя избор, съветвала съм се, за да го направя, но разбирам, че други колеги, други от вас биха могли да намерят други правни основания, така че аз съм отворена за по-нататъчни дискусии. Така че нека видим кое би било най-доброто решение. Аз имам моите аргументи за предлагане на именно това правно основание. Госпожа Ниблер с Института на съдебния асистент. Това, за съжаление, не е в моя дневен ред. Трябва да видим как може да интегрираме, да привлечем този въпрос в обучението на съдиите. Това е нещо много специфично. Може би може да направим връзка с специфичната е, германска система. Не зная дали, има този, дали този институт съществува в другите държави членки, но а, по отношение на медиациите, на извънсъдебното разрешаване на спорове, ние там а, разширихме ре, възможностите за решение. Така че, както виждате, отварянето на визиите вече е факт и аз го приветствам. Мисля, че до някъде отговорих на въпроса на господин Каркани. Той до някъде повтори въпроса на господин Перлингер и някои други колеги. Аз съм съгласна, че в държавите членки се говори много за, криза, за кризата. И е, това е именно причината, поради която аз говоря за справедливост в услуга на растежа. Е, справедливостта не защитава само правата на индивида. Справедливостта може да поощри развитието на економиката. И именно съдебните индикатори имат, преследват тази цел, но както казах, това е само първата стъпка за подобряване на гражданското и търговско право. Много министри, особено в държави съседнати от кризата, работят върху реформиране на гражданското и търговско право, защото те са разбрали, че по този начин могат да си възвърнат в доверието на инвеститорите. Това е абсолютно необходимо условие. Госпожа Корнелисен говори за разликата в заплащането между мъжете и жените. Вие знаете, тук трябва да направим преглед и преосмислене на директивата – ще направим доклад за практиките в държавата, държавите членки. Когато имаме този анализ, тогава може да знаем дали е необходимо да ревидираме, да преформулираме директивата или не. Но най-напред искаме да стъпим на един задълбочен анализ. така че зависи от резултатите на един такъв анализ. Във всички случаи този въпрос предстои да се обсъжда. Отпуските за майчинство. Днеска се срещнах с министъра на труда на Литва. Имаше среща с е, литовското правителство в комисията и ние говорихме по този въпрос, въпроса за майчинството. Смятам, че министърът ще дискутира с парламента този въпрос, за да се види какво може да се направи. Аз повтарям, съветът реши да не продължава тези дискусии, докато парламентът не направи ход. Въпреки това, различните председателства са дискутирали с парламента въпроса, въпреки забраната от страна на съвета. Новото литовско председателство също ще говори с парламента, ще обсъжда този въпрос, за да видим дали може да намерим изход по отношение на майчинството. Това е поне становището на министъра. Предполагам, че той ще се свържи с докладчицата госпожа Естралия. Господин Томсън ме помоли да говоря за квотите и за възможностите и за блокиращите, блокиращото малцинство в съвета. Да, работата на съвета по този въпрос върви, върви плавно. Разбира се, съветът гледа на този въпрос от е, своята перспектива и дали комисията има право да предложи директива. Е, юридическите консултанти на съвета все още не са се произнесли и не са взели предвид законите, И за това отхвърлят идеята. В началото, всъщност, ще става дума за правното основание. На каква правна основа има комисията възможност да работи по този въпрос и дали изобщо има право или не. Когато погледнем по същество на предложението, разбира се, че всички са съгласни с неговото съдържание – Така че всъщност необходимостта да се уточни точно на кой член от договора принадлежи правната основа е просто въпрос на номенклатура. Никой няма нищо против същината на тази директива. Аз самата преди да започна работа по тази директива, трябваше да се посъветвам с юрисконсултите на комисията, защото това им е работата да търсят правно основание в текстовете на учителите договори. След съответната проверка те намериха за основателна тази директива. Така че, господин председателят на Европейския парламент в скоро време ще има по какво да се произнася в тази област. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар, за това, че ни отделихте толкова време повече от заплануването, но виждате колко е голям интересът и каква голяма подкрепа намирате в наше лице. И така, сега обаче трябва да преминем към следващата точка от дневния ред. Това е точка 11 Става дума за производствата по несъстоятелност. Госпожа Рединг вече ги спомена. Ние за първи път ще разменим мнения по изменения регламент. По изключение ще дам думата първо на комисията, защото в момента става дума за инициатива на парламента, на която комисията реагира с проекто регламент за изменение. Заповядайте. Good afternoon. Mr. Chairman, honorable... Добър ден, уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа евродепутати. За мен е чест след цялата тази дискусия и след формулировката за правосъдие за растеж, която направи госпожа Рединг, за мен е чест значи да говоря по въпроса за производството по несъстоятелност, което бе изработено вече в крайния му вид на проекто предложение през декември миналата година. И то всъщност представлява изменение на регламента на съвета от 2000-та година относно това производство по несъстоятелност. Също така съобщението от парламента до съвета и ИКОСОК относно новият европейски подход към несъстоятелността и фалита на предприятия, предприятия както и прилагането на съществуващите регламенти, съществуващите по-настоящем такива. Няма много да се разпростирам. Само ще кажа, че в нашето предложение сме излезли с данни, които да обосноват обосновават необходимостта от такъв вид европейско законодателство, а именно необходимостта от трансгранично управление. Знаем, че тези правила са от 2000-та година и следователно следва да бъдат усъвременени с оглед на новите обстоятелства и с оглед на кризата. Затова излязохме с това предложение и съм изключително удовлетворена от факта, че Комисията по правни въпроси на Европейския парламент организира това първо, тази първа обмяна на мнения. Виждам, с удоволствие отбелязвам, че парламентът отделя същата важност на този въпрос като нас, като комисията. Ние разбира се ще подкрепим с законодателят в работата му, колкото ни позволяват силите, защото смятаме, че това е изключително нужна изключително нужен регламент, който трябва да се финализира възможно най-бързо и възможно най-бързо да се транспонира. Едно от досиетата, съдържащи се в този регламент, бе предложението също така на идващо от господин Лене и датиращо от ноември 2011 година. Когато видях това предложение, подготвих отговор съобразно съдържанието на предложението. Ставаше дума всъщност за инициатива, в която бе очевидно, че не само парламента има съображения, които ние бихме могли да вземем под внимание, а и с удоволствие отбелязахме, че и е, съветът и сигурно господин Лене си спомня за представенето от един от заместник председателите. Та с удоволствие отбелязахме, че регламентът е добре прият и от съвета. Какво предлагаме? Какво? Първо, разширяваме обхватното поле на регламента. И включваме също така хибридните процедури смесените процедури. Това всъщност вече бе е една от заявките подадени в резолюцията. Според нашето предложение бихме включвали и някои от альтернативите в националното законодателство, които се стремят към даването на втора възможност на честните и почтени предприемачи. И включва, и включва също така възможността за обявяване в несъстоятелност на физически лица. един от важните свързващи фактори в регламента е уточняването на относимото законодателство. В този смисъл, според нас, трябва да се засили правната сигурност чрез повече дефиниция на основните понятия, като, например, измама и други подобни. И това бе една от целите на публичното допитване, което организирахме, за да може да заличим объркващите елементи. Сега по въпроса за индивидуалните права. Те обикновено са свързани с мястото на установяване, с мястото на извършване на економическа дейност. Резолюцията иска да се включи възможност за съдебно, за съдилищно сътрудничество. И тук именно е, резолюцията предвижда съдействие в, между съдилищата на ниво вторични, вторично законодателство. Една от главните цели на резолюцията бе да въведе правила, за производството по несъстоятелност на холдинги, на групировки от фирми. Новото е, именно това е новото сравнено с предходният вариант на резолюцията. Очевидно е, че на вътрешния, в условията на вътрешен пазар и на презгранично действие във всяка една област са много различни от това от е, обстановката през 2000-та година. Нещо друго, което също фигурираше в предходната резолюция, бе свързано с все по-голямата прозрачност. Какво е нашето предложение? Да публикуваме, по-скоро държавите членки да публикуват всичките свои съдебни решения и които да бъдат взаимосвързани чрез Eurojustice, Европейският портал. И също така искаме много езиков формат за въвеждане на жалби, на искове. Работим тук с, в много тясно сътрудничество с Генерална дирекция предприемачество. Също така спазихме всички съдържащи се в старата резолюция препоръки. Така или иначе обаче имаше области, в които се оказахме пред непреодолими препятствия. Защо? Защото просто ни бе нужно повече по-задълбочено познание на обстоятелствата и по-задълбочен анализ изобщо. И тъй като трябваше бързо да се произнесем, нямахме възможност да се справим. Бързи, бързината и спешността идва от това, че трябва бързо да излезем с предложение за изменение на регламента. За това всъщност не успяхме чак толкова в дълбочина да се занимаем и от тук, значи, достигнахме до идеята, че може би в хармонизирането на национални законодателства, така както е, за момента може би има някои недостатъци. Ако си спомням добре, има 10 области, е, където биха могли да се появят тези недостатъци, дължащи се на различие между националните законодателства. Наш, това може да се отрази върху малките и средни предприятия и междуграничното сътрудничество между тях. И тук именно решихме да и лансираме обществено допитване, опитване до общественото мнение, а не да излезем с обичайното за тези случаи съобщение, за да може да съберем възможно най-много информация относно това какво би било най-доброто, най-разумното решение. Това опитване до общественото мнение ще се проведе скоро искам да подчертая, че съм изключително удовлетворена от преговорите, които текат в момента в различните работни групи на съвета. Държавите членки са изключително творчески настроени, правят творчески принос. Затова приветствам подкрепата, която оказва парламентът в работата ни по това досие. Така, заедно бихме могли да изработим тази, този регламент координирано и ефикасно. И така следващите стъпки за хармонизиране са наистина амбициозни. И за това, пак повтарям, имаме нужда от, от работа заедно и от размисъл заедно. Благодаря. Благодаря. Сега аз като докладчик всъщност е, съм изправен пред лесна задача. Ние дадохме идеята, комисията го прие на неформалния съвет в Дъблин. Всички правителства ни подкрепиха. Нямаше нито едно правителство, което да се противопостави. Днес виждам, че Обединеното кралство също се е изказало в подкрепа, което не е обичайно. Практиците, практикуващите юристи намират, че е добре да има такъв регламент и такива изменения тъй че се радваме на всеобща подкрепа. Има някои технически въпроси, които трябва да се изчистят, но от политическа гледна точка всички смятат, че проектът е спешен, така че ще направим всичко възможно още в този мандат да го довършим. Сега в зависимост от това как гласуваме а, е, доклада, наистина смятаме, че ще успеем да го довършим до края на а, е, мандата. Повече нямам какво да добавя към казаното от комисията колегата Луиджи Берлин. Е, Благодаря. Знаете, че още Миналата година парламентът поиска от комисията изменение на регламента по несъстоятелност, така че под... приветстваме активността на комисията. Въпросът за несъстоятелността е изключително важен на фона на кризата. Така че става въпрос не само за цялата процедура по ликвидация, трябва да имаме и инструмент, който да спасява дружествата и предприятията от кризата. Затова решихме да разширим а, обхвата, да включим възможността за хибридно производство, което включва и престру... опити за преструктуриране. Сега въпросът е много деликатен, както знаете. А, това е основен економически интерес. Главната е, ни цел беше избягването на така наречения съдебен туризъм. И тук комисията е направила каквото трябва в своето предложение. Що се отнася до вторичното производство, обаче трябва по-точно да се вгледаме в предложението на комисията. Комисията защото смятаме, че публичността на производствата по несъстоятелност изобщо трябва да се подобри. Освен това, въпросът за груповите а, не, а, производства по несъстоятелност. Това е нещо ново, но ние сме за. Председателят, благодаря. Няма други желаящи да вземат думата. Сега преминаваме към 12-та е, точка. Това е едно по-спорвано досие от политическа гледна точка. Става дума за последното предложение а, за директива за тютюневите изделия. Сега ще имаме една първа размяна на мнения. Така че по принцип ще ви обясня с кои теми смятам да се задимая в проекто доклада си. Първо, Основната цел на комисията е да предпази хората, в частност най-вече младите, младежите и децата, от а, е, потребление на никотин. Тук съмнение няма. Възникват обаче редица правни аспекти и точно на тях възнамерявам да се спра в стоя доклад, защото са свържени с проблеми. Първо, като се започне от е, съдържанието на проекта и правното основание. Правното основание е единия вътрешен пазар, обаче четейки предложението, ставаме с впечатлението, че става дума не за пазарен проблем, а за проблем свързан с здравеопазването което пък ни кара да се питаме правилно ли е избрано правното основание. Във връзка с това ще се занимая и с решенията на Съда на Европейския съюз по предишни дела, свързани с тютюневи изделия и ще направя своята преценка. Проблем ще представлява въпроса за вмешателството в основни правата, защото, права, защото ще има сериозно вмешателство и в търговски марки. Е, трябва да направим е, правен анализ на въпроса защото нещата тук опират и до пропорционалност. Трябва да направим анализ за пропорционалност. Друг аспект – който ми направи впечатление в предложението на комисията и който ме оплаши като число просто, това е огромния брой делегирани актове, предлагани от комисията. В нашата комисия винаги сме били много сдържани по отношение на делегираните актове, за разлика от други комисии. Даже в този парламент има комисии, които така са склонни да дефинират политическата цел и да оставят всичко останало в ръцете на комисията. Това никога не е било поведение на нашата комисия. Затова смятам много критично да се занимая с въпроса за делегираните актове. Това са основните елементи, с които ще се съдържат в проекто доклада, който все още не е готов, още е в много суров вид проучвам някои въпроси. Мисля, че ще бъде разумно, поне аз като докладчик мисля така, тук в комисията да не се занимаваме с общо политическите въпроси, колко ще е дълга цигарата, какъв свят ще е филтъра и така нататък, а да се занимаем с правните аспекти. Сега, като няма, не е наша работа да се занимаваме с емисиите на вредни вещества, катрани и така нататък. Нашата работа е да изчистим правните аспекти и върху това смятам да се съсредоточа. Това са така първите ми бележки, за да открия първата размяна на мнения по този въпрос. Сега колегата Тейлър има думата. Thank you, Chair. Благодаря. Най-напред ви благодаря за коментарите е по отношение на делегираните актове. М може би наистина чрез тях може да се подобри прилагането на директивата. Не виждам проблем тук. Сега по отношение на е, интелектуалната собственост, свързана с това предложение, до каква степен се нарушават правата на търговските марки и така нататък. Искам да кажа, че тютюневата а, индустрия не успя да прокара своята кауза в Австралия те, тютюневата индустрия не са над законодателството. Може би те се опитват да а, окажат влияние върху други области, например здравеопазването. Важното е обаче във всички случаи да имаме едно добро правно основание. Стотици хиляди европейци умират вследствие на тютюнопушенето, така че е много добре да се контролира тютюнопушенето по този начин. Е, въпросът има връзка и с екологичните. Е, има и екологични аспекти. С интерес очаквам доклада на господин Лайне. Falschen Knopf gedrückt, das war der richtige. Kollege Berlinguer, bitte. Kollege Berlinguer. io anch'io due brevi... И аз имам две съвсем кратки бележки в връзка с директивата за тютюневите изделия. Виждам тук една потенциална опасност нещата да се разминат. А, също така има риск да не се намери златната среда, а или да се направят много строги разпоредби, или пък комисията да е, така, размекне нещата. Е, сега за правното основание говори се за член 114. Мисля, че така е най-логично. Този член наистина е най-близо до същината на текста. А за правата върху търговските марки, мисля, че 50% е ефективна, е, така, ефективната граница, която трябва да се спазва тук. Разумното ще бъде да се предпише някаква гранична стойност, защото все пак става дума за здравеопазване. Представянето, опаковката, а, също е важно. А, освен това, по този начин, когато уредим нещата с опаковките, ще противодействаме и на фалшификациите. И конкуренцията ще се. А, ще, и изкривяванията на конкуренцията ще бъдат преодоляни. Това е позицията на нашата политическа група. Благодаря. Благодаря. Господин Месершмит. Uh, you, uh, е, Господин председател, мисля, че сте прав, като се съсредоточавате върху правните аспекти на тази директива, особено, що се отнася до принципа на субсидиарност. Има една област на дискусията, върху която искам да се съсредоточат. Знаете, че държавите членки трябва да преценят до каква степен за едно законодателство отговаря на принципа на субсидиарност. И имаме проблем. Когато имаме делегирани актове, тогава държавите членки не могат да сторят това. Имаме много делегирани актове. Не ме разбирайте, моля, погрешно, но те е, нарушават концепцията на договора. Те по този начин не дават възможност на държавите членки да преценят дали има съответствие с принципа на субсидиарност или не. И е, това е много важно тук. И по принцип това е важно. Нека изпратим един сигнал към комисията – че има противоречие между процедурата на отдаване на делегирани актове и задължението на държавите членки да контролират прилагането на принципа за субсидиарност. Когато говорим за инфието, имаме много хубав пример за Швеция. Швеция много ясно показва, че държавите членки много добре могат сами да се справят с проблема. Е, държавите членки, които имат забрана, добре, е, такива, които не искат, като Швеция, могат да си разрешат инфието. И още нещо. Така както аз разбирам, 8 държави членки са изразили опасения за предложението на комисията. Е, това е една трета от съвета. Е, това, е хубаво, това е хубаво да се отрази в е, вашето становище. Желая ви успех. Благодаря. Благодаря, господин Месешми. Господин Месехаус. Дякуем, вам, председател. Aj keď sme tu zdôraznili, že budeme hlavne hovoriť o právnych aktoch. Благодаря. Dobre, господин председател. Ако ще говорим за законодателни актове, нека и аз да е, взема отношение. Аз разбира се, не съм защитник на тютюнопушенето, но мога да кажа е, с е, основание, че за съжаление този пакет не е много успешен. Тук по-скоро свръхрегулираме и ще изкривим местният пазар. Смятам, че трябва да има разумен баланс между здравеопазването и прекаленото регулиране на пазара в смисъл на реклами, размер и така нататък. Това би могло да има порочен ефект и този порочен ефект би могъл на свой ред да предизвика черен пазар. Да се внася тютюн от трети страни имаме вече такъв проблем в Словакия, където черноборсаджиите внасят цигари на черно от Украина. Смятам също така, че и економическото положение на малките и средни предприятия може да се влуши в резултат от това законодателство, докато нашата цел, смисля аз, е точно обратната. Може също така тази е, директива да се отрази в крайна сметка и на намаляване на бюджетните постъпления. Затова предлагам да сме малко по-внимателни и да ограничим това задължително сертифициране или тези задължителни надписи, които трябва да носят кутиите цигари. Защо? Защото това в крайна сметка може да извади очи, вместо да изпише вежди. Разбира се, че пушачите трябва да имат всякакъв вид информация, да са добре информирани за отрицателните ефекти от тютюнопушенето, но в крайна сметка решението дали да пушат или не си го взимат те. Благодаря. Благодаря за множеството идеи. Ще се опитам да ги отразя, пишейки доклада. Не виждам други желаящи да се изкажат. Можем да приключим с тази точка и да преминем към точка 300. Точка раз, разни и а, думата има докладчикът. Става въпрос за данъка върху финансовите транзакции. all den Jahren dieser Legislaturperiode Става въпрос за необходимостта от въвеждане на такъв данък, нещо за което парламентът неведнъж е настоявал в своите резолюции. и за това очаквахме така нетърпеливо предложението на комисията за въвеждане на данък върху транзакциите. Нещата така общо взето тъкът отдавна, от февруари тази година предложението на комисията, което трябва да бъде одобрено от 11 държави членки, вече е на масата. Процедурата, която избрахме, е не особено типична, за това ще ви я обясня. А, през май трябва да се гласува. Да, работната група дава така ни притиска. Затова не смятаме да приемаме становище в писмен вид, а утре да гласуваме направо е, измененията, за да може Комисията по економически и парични въпроси да работи. Така че утре ще се опитаме така да проведем нещата на последното заседание в Страсбург имаше среща по този въпрос на докладчиците е, в Сянка. Беше поставен срок. Аз се опитах колко да, да, да, така, да отбележа колкото може повече от нещата. Госпожа Лихтенбергер от Зелените спази срока. А, ЕНП ще излезе с устни предложения. Сега съвсем накратко ще се спра по същество, защото общо взето като цяло предложението на комисията заслужава подкрепа. Според мен е много добре. Но има някои моменти, на, кои искам да, на които искам да се спра по-специално. Първо, комисията пояснява, че дериватите влизат в приложното поле на, директив, на директивата за финансовите транзакции. Много е важно, че преди няколко седмици комисията предо, преди а, особено дребните вложители да не включват така наречените диферентни договори. Във връзка с това ще обърна внимание, че в Великобритания след въвеждането на данъка върху транзакциите този проблем изчезна. Освен това, новия текст е свързан с борбата срещу данъчните острови или данъчните райове. Целта е да се избягват както данъчните измами, така и съзнателното заобикаляне на данъчното законодателство. За това предложението на колегата, който, което се занимава само с данъчните измами, не ми харесва. Аз искам да включа непременно и съзнателното заобикаляне на данъчното законодателство. И още една информация, която може би сте получили вече, а може би не. От съобщения в пресата става ясно, че правителството на Великобритания е против е против засиленото европейско сътрудничество и по отношение на данъка върху транзакциите протестира преди всичко против приложното поле и смята да се обърне към съда на Европейския съюз и да подкопае целия процес. Мисля, че ние като правна комисия трябва много внимателно да следим този процес. Благодаря опитът за така торпедиране на нещата се провали още когато правихме патентното законодателство, така че а, като имаме предвид договора, нещата са ясни. М процедурата е прагматична, тъй като няма време, наистина е най-разумно да постъпим така, както предлагате. Сега, можем да закрием публичното заседание и да започнем заседанието при закрити врати. Моля да изключите е, камерите за излъчване по интернет и онези, които нямат работа в залата да я напуснат. Прекъсваме за две минути. Okay. Uh, probably coming late. He's arriving, but he's just...